но броя на унези, които гласуват за, против или се въздържат. Е, съжалявам, че не може да ви опростим живота. Така че, може ли да започнем с гласуване на доклада на господин Коелю за е, биометричните данни е, и проекторегламента Има едно а, устно изменение, което е е, оттеглено първото изменение, за, против въздържали се приемаме. Сега може ли да гласуваме по целия документ с измененията за против въздържали се приема се. Следователно, искам да помоля сега за гласуване по електронен път, по целия текст. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 594 за, 51 против, 37 въздържали се. Приема се. И сега искам да поздравя докладчика господин Спирани. Благодаря госпожо председател. Вие казахте, че журналистите са а, много важна група. Вие ще съобщите всички а, а, е, резултати, но парламентарните правила се, оправ... се определят от парламентаристите, а не от журналистите. Те проблем с зрението ли имат? Слепи ли сте? Защото журналистите много добре могат да погледнат екранчето и да прочитат резултатите. Може да има някакви проблеми, да кажем, и с глухите журналисти, ако ги кажете е, на висок глас. Много е трудно да се изразява лично становище за ам, работните проблеми на журналистите. Това е, беше една молба, която беше а, е, дадена, беше внесена в председателския съвет. Следователно, аз съм съгласен съгласна с вашата позиция, но е, председателството трябва да отговори на това. И мисля, че е, това ще бъде включено в е, бъдещата ни програма. Благодаря. Е, съгласен съм с, по, по, с е, позицията на господин Сперони и разбирам вашата трудност, но казвам, че той е прав, защото на екраните всичко е написано а ще бъде много време, за да се изчита всичко. А, бюрото нека да а, предаде въпросното искане до съответната комисия и ще решим. Да, както казах, това ще бъде включено в бъдеще, бъдещ дневен ред, за да може да имаме ясен отговор. Сега гласуваме по доклада на граф Ламсторф за координацията на процедурите по договорите в сферата на а, отбраната и сигурността. Може ли да гласуваме по първия блок от компромисни изменения, който е за, моля гласувайте, против, въздържали се. Първия блок се приема, което означава, че втория блок отпада и сега искам да ви помоля да гласувате по цялото предложение за против въздържали се приема се. Сега по именно гласуване на предложението за законодателното предложение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 597 гласа за, 33 против. Приема се предложението. Поздравления за докладчика. Сега има искане за взимане на думата. Да, ако обичате, имам проблем с машината за вод. Може ли да изпратите техника, ако обичате? Да, разбира се. Да, техниците са на телефон 299 е сега за доклада е, за ограниченията е, на опасните вещества. Сега гласуване за, против, въздържали се, приема се. Съответно, блок номер 2 отпада и сега приемаме всички предложения по именно гласуване на предложението за законодателна инициатива. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се е, с 700 и 674 гласа за. Поздравявам докладчика. Е, сега а, е, а, доклад Фигере Лоде за ратифициране на конвенцията на морски труд отнасяща се към социалния диалог. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се 671 гласа за, 6 против, Поздравление за докладчика. А сега пристъпваме към гласуване на доклада Кантаня за основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 година. А, сега гласуваме първоначалния текст на параграф 10 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3 е оттеглено. Сега изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, изменение номер 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 7 17. Е, разделно гласуване. Първа част за. Против въздържали се. Втора част за. Против. Сега ще проверим вота. Начало на гласуването по втора част на параграф 17. Начало на гласуването. Край. 346 гласа за, 332 против, 9 въздържали се. Втората част се приема. Сега гласуваме първоначалния текст на параграф 18 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега разделно гласуване на параграф 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 23, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 32 на параграф 27 за, против, въздържали се. Така, нека да проверим електронно. Изменение 32 е начало на гласуването. Край. Изменението се приема с 382 гласа за и 303 против. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, параграф 30.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 Край на гласуването. 433 гласа за, 235 против, приема се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Пета част за, против, въздържали се, приема се също. Сега, изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, параграф 31 е, имаме разделно гласуване на две части. Първа част, начало на гласуването. Е, край. Приема се. 521 гласа за. Втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 598 гласа за. Е, целият параграф се приема. Преминаваме към изменение номер 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. По параграф 32 е, първоначалният текст трябва да се гласува на две части. Първа част има искане за устно изменение. Заповядайте. Благодаря, господин председател, за да се завърши текста на това изменение. Тук просто се става въпрос за добавяне на следните думи след текста 12 декември 2006 години и на 4 и 7 декември 2008 година, тъй като е, имаше решения от съда е, на тези дати през декември, така че не би било коректно да се спомене съдебното решение от 2006 година, без да се спомене решението на съда от декември 2008 година. Надявам се, че е ясно да Надявам се, че е ясно за всички е, това устно изменение, то трябва да бъде включено в първата част на текста, който гласуваме. Има ли възражение? Няма възражения. Следователно, е, пристъпваме към гласуване на първа част е, на това устно, с включеното устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Е, имам чувство, че е отхвърлено, но ще проверим. Е, ако обичате начало на гласуването по втора част. Край. Отхвърля се. 237 гласа за, 368 против. Втората част е отхвърлена. Пристъпваме към вод на изменение номер 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега. Разделно гласуване на параграф 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, точка Д, поименно гласуване, начало на гласуването. Ако обичате, господин Ква. Поред моят списък за гласуване, параграф 36 е изтеглен. Дали трябва да гласуваме изобщо за него? Е стато, е, onorevole, е стато ritirato лемендаменто 8. Е, Ако изменение 8 е оттеглено, следователно не можем да гласуваме е, параграф 36. Връщаме се към е, изменение номер 25 на параграф 38 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 299 гласа за, 366 против. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме. Да, заповядайте. Е, нямате превод ли? Нямате превод. Окей. Грация. thank you, thank you very much. But uh, in any case we need also the translation from the English. Благодаря ви, да, така или иначе, е, на вас ви трябва превод из английски. И така. Така, пристъпваме към гласуване на параграф 45, първоначалния текст. Qual è il problema? Allora... Какъв е проблема? Ще се опитам да ви обясня. Как стоят нещата по параграф 40? Ние приехме изменение номер 43 и вота по целия параграф отпада, е, както и разделното гласуване, защото приехме изменение 43. Така, пристъпваме към параграф 45. Опитвам се да ви накарам да гласувате за, против, въздържали се, приема се. Така, Пристъпваме към изменение номер 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега проверка, добре. Изменение 35 по параграф 49, начало на гласуването. Край на гласуването. 452 гласа за, 211 против. Изменението се приема. Сега пристъпваме към параграф 51 и незабавно гласуваме първоначалния вариант на 5 части. Първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 619 гласа за. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 344 гласа за, 323 против. Трета част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 627 гласа за. Четвърта част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 569 гласа за. И накрая, пета и последна част, начало на гласуването. Край на гласуването. Последната част се приема 367 гласа за, т.е. параграф 51 се приема е, в неговата цялост. Сега пристъпваме към изменение 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега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 Следователно, е, ще гласуваме е, първоначалния вариант на две части. Е, по именно гласуване. Първа част начало. Край. 651 гласа за. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Също се приема 427 гласа за. Сега. Пристъпваме към изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, е, параграф 62 в първия му вариант на две части. Първа част за, против, въздържали се. Първата част се приема. Втор... Сега поименно гласуване на втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Е 437 гласа за, приема се. Разделно гласуване на първоначалния текст на параграф 65, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 71 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29, поименно гласуване. По параграф 72 начало на гласуването. Край. Приема се. 367 е, гласа за. Сега. Пристъпваме. Така, след параграф 72, изменение 30, поименно гласуване на изменение 30 на параграф 72, начало на гласуването. Край. 591 гласа за, приема се. И накрая изменение 53 по параграф 73, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Връщаме се към първоначалния текст на параграф 73. Раздално гласуване. Проверка ли искате? Добре. Параграф 73, изменение 53, начало на гласуването. Край на гласуването. 317 гласа за, 353 против. Отхвърля се. Първоначалният текст, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се също. Изменение 54 поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 254 е, гласа против, е, за 403 против. Изменение 22 по параграф 76 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 401 гласа против, 254 за. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърли се. Сега параграф 78. Раздално гласуване за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се. Им чувство, че се приема, но ще направим проверка. Някои ръце май не се вдигнаха. Така, начало на гласуването по измерение 36. Край на гласуването. Приема се 404 гласа за. Следователно, изменение 58 отпада и няма да е, гласуваме първоначалния текст разделно. Сега преминаваме към изменение 44. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, сега е, гласуваме първоначалния текст на параграф 90. Разделно гласуване. Първа част за против. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се също. Сега изменение 38 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Следователно Гласуваме параграф 92, първоначалния му вариант, разделно гласуване, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме и третата част, за, против, въздържали се, приема се. Третата част също се приема. Така, е, първоначалният вариант на текст, параграф 93, приема се. Параграф 94 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край. Изменението се отхвърля 296 гласа е, за. Сега е, целият параграф по именно гласуване, параграф 103. За. Е, край на гласуването. Приема се 396 гласа за. Параграф 104. Разделно гласуване на целият параграф за. Против въздържали се. Приема се. Параграф 105 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59 по параграф 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега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 против, въздържали се, приема се. Шеста част за, против, въздържали се, приема се. Поздравявам ви за това спортно упражнение. Сега, параграф 108. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 111, изменение 39. За, против, Въздържали се, отхвърли се. Сега. Параграф 120. Разделно гласуване. На първоначалния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме за изменение 24. Искам да ви кажа, че с административно закъснение има искане за поименно гласуване. Ако не възразявате, ви моля да приемете това искане за поименно гласуване. Добре, е, няма възражение. В такъв случай пристъпваме към поименно гласуване по изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 101 глас за, 531 против. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега първоначалният вариант на параграф 149 разделно гласуване, по именно гласуване. Начало на гласуването, първа част. Край. Приема се. 640 гласа за, втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. 34 гласа за, приема се. Също. А сега, първоначалния вариант на параграф 157, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 по параграф 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следователно, трябва да гласуваме първоначалния текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се също. Изменение 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Заповядайте по параграф 166 първоначалният текст на английски е а, правоверен, защото има прекалено много, прекалено много преводи. И а, заради това а, италианската делегация се покайва. Имайте предвид, че когато му дойде времето, ще ви го напомня, но за момента гласуваме параграф 161. Така, трябва да гласуваме първоначалния текст, защото изменението току беше отхвърлено. За, против, въздържали се. Приема се. Сега стигаме до параграф 166 и повтарям, че трябва да се гласува текста на английски. По именно гласуване, достоверен е текста на английски. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 374 гласа за приема се. Сега, поименно гласуване на резолюцията в нейната цялост и в изменение и вид. Начало на гласуването. Край. 401 гласа за, 220 гласа против. 67 въздържали се. Резолюцията се приема. Поздравявам господин докладчика. Сега пристъпвам към предложение на Комисията по социалните въпроси по Конвенцията за морския труд от 2006 година Изменение номер 6. За, против. Изменение номер 2. За, против. Въздържали се. Е, отхвърля се. Изменение 3. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване на предложението за резолюция в нейната цялост, начало на гласуването. Край на гласуването. 646 е, гласа за. Поздравявам докладчика. Резолюцията се приема. И е, сега гласуваме доклада Антрикиене за развитието на съвета на ООН за правата на човека и относно развитието на съвета на ООН за правата на човека, включително ролите на Европейския съюз. На изменение 7 на докладчика за против въздържали се, приема се. Е, така, резолюцията в нейната цялост, по именно гласуване, начало на гласуването. Начало на гласуването. Все още ли не е започнало гласуването? Скоро ще започне. Край на гласуването. 629 гласа за. Така, прияхме резолюцията. Поздравявам докладчика. А сега пристъпваме към доклада Капато за достъпа на гражданите до документи на парламента, съвета и комисията. Първоначалният текст, параграф 3, разделно гласуване, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване, параграф 4, за, против, въздържали се, приема се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 Проверка ли искате? Добре, проверяваме вота на, по четвърта част. Четвърта част на този параграф, начало на гласуването. Край на гласуването. 374 гласа за, значи се приема. Пета част за. Против въздържали се приема се. Шеста част за против, въздържали се, приема се. Така, значи целият параграф се приема. Параграф 5, изменение номер 3, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 11, е, четвърта част. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 13. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 16. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 17. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 18 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19 за, против, въздържали се, приема се. Не. Добре. Може и да съм допуснал грешка. Така или иначе, е, по-добре да проверим. Така, гласуваме параграф 19 на нова сметка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 176 за, 421 против. Следователно се отхвърля. Много се отхвърля. Параграф 20 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 21 за, против, въздържали се, приема се. Сега към мотив F, към първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Така, сега гласуваме проекто резолюцията е, с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 355 за, 195 против. Приема се. Поздравяваме докладчика. Е, така, изчерпахме е, списъка а, на вотовете и преди да напуснете залата, ще а, е, изслушаме обясненията на вод. Алора. Сега, е докладът Куело. Има ли някой, който иска да обясни гласуването си по доклада Куело? Аз гласувах за докладът, защото в интерес на безопасността на децата,